Драги колеги, може би вече е време да започнем заседанието. И незабавно преминавам към първа точка в дневния ред, приемане на дневния ред. Ако няма възражения, той може да се смята за одобрен без изменения. Имам обявления по точка втора. Първо ще организираме извънредно заседание на нашата комисия на 9 март в 19 часа в Страсбург с цел обсъждане на темата за устойчивото развитие с комисаря Тимерманс. Днес можете да се изказвате и да слушате превод на обичайните за нашата комисия езици и също както е обичайно заседанието се излъчва в интернет. Сега можем да преминем към основната точка в дневния ни ред и това е мен на становища с господин Маруш Шевчович, заместник-председател на Европейската комисия. Той носи отговорност за енергийния съюз и неговата уредба. Най-напред казвам добре дошъл на заместник председателя Шевчович. Това е първото му явяване пред Комисията по околна среда след встъпването му в длъжността вице-президент, заместник председател на Европейската комисия, отговорен за енергийния съюз. През октомври съветът приключи разискването на пакета за енергетиката и климата. Заключенията на съвета насочват към необходимостта от изграждане на изцяло и добре функциониращ енергиен съюз, който да акцентира върху енергийната сигурност. Това е приоритет в работната програма на комисията за 2015 година. И е, това е свързано с инициативите по приоритет трети – устойчив енергиен съюз – нещо, за което комисията ще приеме своите актове на 25 е, февруари. Ще се акцентира върху енергийната сигурност, конкурентоспособен вътрешен енергиен пазар, енергийна ефективност, обезвъглеводоряване на енергетиката, акцентиране върху научни изследвания и научна дейност. И сега ще очакваме да чуем от комисаря повече детайли. Още е, голямо значение има изпълнението на нормативната уредба за е, сектора на търговия с емисии, за сектора извън търговията с емисии след 2030 година. Също така е, трябва да се обсъди участието на Европейския съюз в конференцията в Париж във връзка с промените в климата. Както знаете, нашата комисия силно се безпокои от отражението на замърсяването на въздуха. И за това възнамеряваме да продължим да работим конструктивно с комисията по предложенията и за качество на въздуха. Това е юридически задължителна цел по седмата програма за действие и много висок приоритет за европейските граждани. Бихме желали да чуем какви са, комисият, какви са плановете на комисията в контекста на работната и програма за намаляване присъствието на определени замърсители във въздуха, като част от пакета за енергетиката и климата и целите в този пакет към 2030 година. Очакваме да чуем от комисията информация по всички тези въпроси и за това веднага ще дам думата на комисаря. Е, Бих желал също да благодаря на е, онези колеги от национални парламенти, които са тук днес. Добре дошли. Ви казвам за посещението ви в нашата комисия и ви желая приятно прекарване. Комисарят Шефчович. Благодаря. Honorable members, uh, dear colleagues and friends from, from Norway, at first I really would like to thank you very much for your kind invitation uh, to be with here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 ние ще внесем пред вас в февруари месец. Вчера имах възможност да поговоря и с колегите ви от комисията ИТРЕ. За нас това бе много полезно защото аз съм тук не само за да ви представя собствените си идеи, но основно бих искал да чуя вашите идеи, вашите изказвания, вашите притеснения, вашето виждане за това, кои трябва да са основните приоритети за енергийния съюз в Европа. Смятам, че това ще ни позволи обменът на виждания да е взаимно плодотворен и дискусията да е качествена. Както знаете много добре, Енергийният съюз се смята за основен приоритет на новата комисия на господин Юнкер и за това се радвам, че можем да проведем тази среща днес. Тя е много своевременна, доколкото все още ни делят няколко седмици от 25 февруари, датата на която ще приемем пакета за енергийния съюз. Зная, че някои от вас е, готвят писмени позиции, очакваме ги с нетърпение, но също така сме готови и за устни консултации във връзка с изказванията, които ще направите днес или на следващите етапи от е, консултациите. Зная, че част от тези взаимни консултации ще се проведат и в Рига. Почитаеми членове на комисията, драги колеги и приятели, когато председателят на комисията съобщаваше как ще се промени работата на комисията, беше подчертано, че трябва да имаме мащабен подход към мащабните цели. Мащабни цели са свързани е, с онези отрасли и сфери на живота, които имат огромно отражение върху гражданите в целия Европейски съюз. В случая говорим за това да се гарантира достъпност на цените на енергията за битови нужди. Те трябва да бъдат стабилни, независимо от политическата нестабилност по света. Трябва да гарантираме, че нашите предприятия, малките и средните включително, ще могат да купуват енергията на конкурентни цени и така да се превърнат в мотори, двигатели на растежа и на така необходимите работни места в бъдещето. Бихме желали да направим така, че един много умен човек от Хелзинки или Порто да може да предложи своите научни виждания за възобновяемата енергия тук в Европа, а не да пътува до САЩ или Китай. Само така Европа може да се превърне в водещ фактор в тази сфера. Трябва да гарантираме, че моите деца в Братислава, нашите деца в целия Европейски съюз и децата на техните деца да не трябва да плащат цената на екологичните грешки, извършени от предишните поколения. Тези цели може би звучат амбициозно, но те са постижими и сега политическият климат е на лице за създаване на енергийния съюз. Сегашната геополитическа ситуация, която сигурно ще споменем по време на дискусията, е свързана с ставащото е, на нашата източна граница. Само по себе си е, ставащото там е неблагоприятно, но е, това постави енергийната сигурност на Европа още по-високо в дневния ред. Европейският съюз има съгласие по рамката за климата и енергетиката за 2030 година и това е първа стъпка към амбициозно споразумение в Париж. Въпрос, който вие следите с голям, чем го правят и политическите лидери по целия свят. Това е проява на отговорност и на готовност за намаляване на парниковите емисии. Европа би трябвало да говори с един глас и виждаме, че и глобалните лидери също сега дават много по-оптимистични знаци за това, което може да бъде постигнато в Париж. Естествено, има нова комисия. Тя ще настоява и ще прави всичко възможно за постигане на устойчив енергиен съюз е, с перспективна политика, свързана с промените в климата Инвестиционният план и Юнкер трябва да отключи финансовите механизми, от които наистина се нуждае енергийния сектор. И всичко това иллюстрира новата атмосфера, в която работим. Това е проява и на решимостта на комисията за постигане на целите в енергийната област. Смятам, че сега имаме реални шансове да внесем промени и да направим голям скок напред. Мисля, че трябва да работим много, много синхронизирано помежду си, за да не пропуснем тази възможност. Госпожи и господа, мисля, че в този дебат се налага да бъдем и почтени. Справедливо е да се каже, че въпреки съществения напредък, постигнат през последните години, ясно е, че сегашната ни енергийна политика е неустойчива и то във всеки смисъл на тази дума. Цените на петрола е, са силно е, подвижни, това води до спекулации е, в краткосрочен план и до непредсказуемост в по-дългосрочен план. Фактът, че повечето от нашата енергия идва от страни извън Европейския съюз, в частност от няколко страни, които използват енергийните доставки като политически лост, създава постоянен риск от прекъсване на доставките. Виждате колко трайни са били сривовете през последните няколко години и как всъщност те са расли. Справедливо е да признаем, че енергийната ни система е фрагментирана на 28 национални системи и някои части от континента ни все още не са напълно интегрирани в енергийната система. Ако погледнете този диапозитив, виждате до каква степен различни са политиките, до каква степен различен е капацитетът, различни са механизмите в различните държави членки, колко са различни подходите – да кажем, за подпомагане внедряването на нови енергийни източници. И това се отразява в спорните, макар цифри, представени на Световния економически форум около 140 милиарда евро можем да е, спестим, ако отстраним различията. Макар, че тази цифра се успорва, е, редно е да се замислим за това как да реформираме пазара и за, и да работим за европейски решения. Това е първо економически оправдано и второ спестява. Спестява пари, спестява енергия, носи много допълнителна стойност. Освен това трябва честно да кажа, че когато до вечера всеки от нас си иде вкъщи, Абсолютно ясно за всички ни, е, и дори няма да се замисляме е, за това, че всичко в дома ни следва да работи. Че жилището ни ще бъде отоплено, че ще има топла вода. Това, за съжаление, обаче не е правомерно очакване на всички европейски граждани. 10% от нашите домакинства страдат от така наречения енергиен недоимък. Тоест 10% от гражданите на Европа не могат да си платят сметките за електричество, сметките за ток и животът им става изключително труден, защото сега те не могат да си позволят нещо, което беше даденост не преди много време и което беше абсолютно задължителна услуга за всички. Затруднени са сам, не само потребителите. Европейските дружества плащат цени на газа близо три пъти по-високи от тези, които плащат американските им партньори. Това е огромно бреме за промишлеността и за економиката. Ако погледнем десете основни енергийни дружества в сферата на слънчевата енергия, нито едно от тях не е европейски европейско. Ние все още изоставаме при разработването на капацитет за съхранение на акумулатори. Това е нещо, към което трябва да се отнесем много сериозно. Трябва да мислим сериозно за интелигентните енергийни мрежи, за подобряване на транспортната инфраструктура и превозните средства. Освен това, също трябва честно да кажем, че прекалено много енергия се похабява няма да изградим ниско въглеродна економика, ако продължаваме така да прахосваме. Е, това е виждане, е, което се споделя от е, екологичните неправителствени организации до най-големите доставчици на енергия. Днес споменах, че работим върху план за енергийния съюз който би трябвало да се преодолеят по-голямата част от споменатите от мен трудности. И ми се иска този енергиен съюз да почива върху пет основни измерения, които взаимно се допълват и са много тясно обвързани. До края на февруари искаме да предложим конкретни мерки във всяко от тези пет направления. Първо, трябва да разширим сигурността на доставките на основата на солидарност и доверие. Европейският съюз е най-големия вносител на енергия в света. Ние внасяме енергия на стоеност 400 милиарда евро всяка година. Намаляването на тази зависимост от вноса изисква поредица от различни действия, като се започне с по-голяма енергийна ефективност и по-добро оползотворяване на националните ни енергийни източници. Е, трябва е, да ви кажа, че неодавнашната сага с Южен поток трябва да се използва като пулка и като възможност това отношение. Трябва да придадем повече прозрачност на газовите договори и заедно с върховния представител на Съюза по външната политика госпожа, госпожа Могерини, смятам, че ще бъдем в състояние да разработим една по-категорична и е, кохерентна енергийна дипломация на ниво Европейски съюз. Второто направление, в което ще работим, е изграждането на истински единен вътрешен енергиен пазар, който да е високо конкурентоспособен. Нуждаем се от енергиен пазар, в който наистина енергията да се движи свободно енергиен пазар, където дружествата свободно се конкурират за най-добри цени на енергията, като спазват обществените и екологичните императиви. За тази цел наистина трябва да премахнем техническите и регулативни пречки, които все още съществуват пред движението на енергията между държавите членки. Това няма да стане от днес за утре. Най-напред трябва да изградим силно регионално сътрудничество в пределите на една обща европейска а, рамка ние говорим с кметовете по места, с местните енергийни дружества и от тези разговори аз си правя извода, че енергиен съюз е възможен само с активния принос на гражданите, на всички, които работят на място и на градските и местните управи. Нуждаем се от интелигентни градове. Само тогава можем да постигнем економическата трансформация, от която се нуждае Европа. Третото направление е увеличаване на енергийната ефективност. Както всички знаете, най-чиста е енергията, която не се използва. Потреблението на по-малко енергия означава по-малко замърсяване, по-малко плащания и опазване на енергийните ни източници. Това означава също да се гарантира сигурността на доставките, конкурентоспособността и устойчивостта. Според проучванията, потребителите могат да извлекат огромни ползи от по-високата енергийна ефективност. Става дума за сгради, транспорт, продукти, всички аспекти от ежедневния живот на гражданите, от тяхното всекидневно битие. Тук има възможности за бизнес и за огромни иновации. Позволете ми да споделя с вас едно впечатление – което формирах през срещите си през последните два дни. Най-напред, казано ми бе, че 90% от нашия сграден фонд е енергийно неефективен. Това го чух на първа среща през последните два дни, а на втора среща частни инвеститори ми казали, че а, биха искали да инвестират 9 трилиона евро и искат да направят зелени инвестиции в устойчиви отрасли. А за тази цел се нуждаят от качествени проекти. Така че имаме заинтересовани инвеститори, има в какво да се инвестира. Сега ние трябва да проведем връзката между двете неща, за да се улеснят тези процеси на европейско ниво. като така се постигне и по-висока енергийна ефективност на целия континент. Четвъртото измерение е да се мисли за това как да се намали замърсяването при енергопроизводството чрез декарбонизация – сега предстои конференцията в Париж. Пътят, който ще ни отведе до Париж, трябва да ни отведе и до енергия на съюз. През октомври се споразумяхме за задължителна цел за намаляване на емисиите на парникови газове от битови потребители с над 40%. Това ще създаде динамика и в Лима Европейския съюз, който много добре е, си сътрудничи и е, върховният представител Могерини, комисаря Ариес Каниете и аз ще направим така, е, че това сътрудничество, този единен е, глас в е, климатичната дипломация да бъде ясно чут е, и да се чува все така ясно през едните месеци и години. Мисля, че дипломацията и дипломатическите постъпки са едно – трябва да напишем и някои други домашни, тук, вкъщи. Затова бих призовал всички страни да постигнат добро, амбициозно споразумение по резерва за пазарна стабилност за да може да продължи работата по ревизията на системата за търговия с емисии. Зная, че времето ни притиска, знае, че вие много се стараете да постигнете резултати в преговорите, но колкото по-рано се споразумеем за резерва за пазарна стабилност, толкова по-бързо ще преразгледаме и актуализираме системата за търговия с емисии. И това ще ни помогне е, да постигнем качествено споразумение в Париж. Както заяви председателят Юнкер, енергийният съюз е, трябва да бъде номер едно в света е, по енергийни възобновяеми източници. Това означава включително да разширим усилията си за декарбонизация на транспортния сектор и за намаляване на парниковите гази. Позволете ми да премина към петото измерение това е стимулиране производството на енергия за възобновяеми източници чрез инвестиции в научно-изследователската и иноваторска дейност. Защото научните е, изследвания не само ни помагат да се насочим към альтернативни е, енергоисточници, но и да намалим потреблението. Технологичното предимство в тези области също ще даде възможности за износ и за растеж и работни места. Това са петте измерения, които според мен в своята цялост съставляват един цялостен подход към множество политически области – транспорт, околна среда, конкуренция, земеделие, промишлена политика. Искам да ви кажа, че по този проект не работя само аз. 30 за комисарите, 13 са генералните дирекции, които работят по тези въпроси. И за това аз смятам, че, че февруари месец вие ще видите резултата от едни наистина междуведомствени усилия, много секторни усилия, в които са отразени всички направления – имащи значение за добрите резултати. В ограниченото време, е, с което разполагам, не бих искал да ви обременявам с допълнителни подробности. Мисля, че най-важното е да проведем добра дискусия и да създадем възможност да бъдат изслушани вашите коментари. Зная обаче, че вие проявявате огромен интерес към един въпрос и с него ще приключа. Въпросът за управлението. Всички сме съгласни, че Енергийният съюз изисква стабилна и надежна система на управление. Аз внимателно прочетох писмото, изпратено от неколцина от вас до председателя Юнкер, до комисаря Ария Каниете и до мен самия. Аз често съм идвал в парламента в предишното си качество и за това много сериозно се отнасям към тревогите ви. Съгласен съм, че парламентът като един от законодателните органи на Съюза има възлова роля в изграждането на енергийния съюз. За това след като стратегията за енергийния съюз бъде приета от колегиума на комисията след около месец, първото място, на което ще представя новата стратегия, ще бъде Европейският парламент. И аз не само ще я представя пред членовете на парламента, но и ще помоля вие да я подкрепите, е, да бъдете съпричастни към нея, защото само с вашата подкрепа енергийният съюз ще стане действителност. Този процес ще приключи с успех и ще доведе до конкретните положителни резултати, очаквани от нашите съграждани. Благодаря, господин председател. Благодаря и аз за вашето изказване. Нека да започнем събирането на първия кръг въпроси, които ще бъдат зададени от координаторите. Моля ви, съобразявайте се с ограниченията във времето. Имате по две минути за въпроси. Петър Лиза. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря ви за е, вашето изказване и най-вече за това, че подчертахте значението на Европейския парламент. Споменахте е, писмото ни, е, е, подписано и от председателя Лавия, и от колежката Гростет, и от Матия Скрот, и от много други, в което изразяваме нашите тревоги във връзка с бъдещата стратегия и постигането на целите през 2030 година. Е, тъй като е, има намерение е, съветът, всъщност директивите вече да не се приемат по пътя на съвместното взимане на решение, както до сега, т.е. Европейския парламент да не бъде включен в цялата процедура по приемане на тези правни актове. Много важно е парламентът да участва пълноценно в качеството си на законодател, когато става дума за една толкова важна е, директива, като е, директивата за е, енергията, за енергетиката, то тогава естествено се поставя под въпрос изобщо значението на Европейския парламент, което ние естествено не можем да приемем е, без да реагираме. И е, не вярвам, че е, Жан-Клод Юнкер би застъпил една такава позиция официално. И така, ние държим да бъдем включени в процеса пълноценно, т.е. да става дума за съвместно взимане на решения е, има процедура за това. Жан-Клод Юнкер съвсем ясно е, е, подчерта своята позиция във връзка с целите, които би трябвало най-малко до 30% до 2030 година да бъдат изпълнени през тази година, за да изпълним след това и до 2030 всички цели. Матия Скрот е следващият оратор. Да, благодаря ви. Вие е, споменахте, господин Шевкович, доверието. Това беше ключова дума е, във вашето изказване. Ние тук в Европейския парламент и в Комисията за околна среда е, действително много се разразнихме, се ядосахме от е, е, някои действия и от е, някои е, сигнали за бездействие. Извадихте, така да скажа, целият пакет от, за управление на отпадъците. Господин Тимерман би трябвало много да се замисли. Поздравете го от нас, за да му напомним, че в крайна сметка ние трябва да постигнем нашите цели. Това е основната ни задача. Енергийният съюз би трябвало да стъпи на една здрава основа. А всички тези правни актове и директиви, които трябва да се приемат в рамките на процедурата за взаимно взимане на, съвместно взимане на решение, естествено са изключително важни за, като етап в постигането на целите ни. Пътят към Париж, да, много важно е естествено да вържем добре дипломатическия пакет, да го представим добре, да преговаряме е, правилно, разумно, много добре, естествено, заместник председателя на Европейската комисия е, да потегли към е, Париж. В този смисъл ние се надяваме на вас, защото това ще бъде оценено и от нашите е, партньори. Естествено, политиката по отношение на климата и е, в контекста на енергийния съюз е, трябва да бъде представена и защитена надежно. Цените на електроенергията. Е, стигаме вече до е, една ситуация, в която някои граждани не са в състояние да плащат цените си има така наречения модел на договаряне с компенсации на повишението на цените чрез някои економии, които вече са реализирани е, така е, бихме могли, естествено, по пътя на енергийната ефективност е, да направим нещо и за постигането на едни по-достъпни цени за гражданите. Възобновяемите енергийни източници. Необходими са ни инфраструктурни проекти и то трансгранични проекти. трябва да се работи в мрежа. Моята държава е, е разделено, така да се каже, на четири зони. Когато в едната зона има повече е, вятърна енергия, в другата има по-малко вятърна енергия, нещата се уравновесяват. Защо да не го направим и в рамките на Европейския съюз? Е, мисля, че това е въпрос на правилно управление на ресурсите. Благодаря ви. Благодаря. Матиас, госпожа е, Гърлинг е, от името на европейските консерватори и реформатори. Благодаря, господин председател. Исках да ви задам за нещо, което е тясно свързано с Великобритания. Става дума за големите е, възможности, които се предоставят при генерирането на енергия, използвайки силата на приливите. Първата такава инсталация в Слонзи Бей ще бъде свързана към националната мрежа за електропренос през 2018 година. Това е един отличен пример, който може да се използва най-малкото около Великобритания, също така сигурно и в други части на Европа. Възможностите за генериране на енергия са огромни, а този проект бе осъществен без да се получи почти никаква финансова помощ от Европейския съюз. Приливите не са ресурс само за Великобритания, те са ресурс за цяла Европа. В Великобритания просто така се случва, че има един, имаме един от най-големите приливи в Европа, но ресурсът като цяло е огромен и той предлага огромни възможности за европейската промишленост. Този конкретен проект на 65% е произведен в Европа, всичките му части. С изключение на турбината, която, за съжаление, няма как да се произведе в Европа. И така, моят въпрос е, знаем, че има такива възможности, знаем какви са и установените. Но по отношение на новите, какви са вашите планове да се осъществява подкрепа за тези проекти? Особено, що се отнася до това разработката и производството да останат тук, в Европа. Благодаря от името на групата АЛДА, господин Верия. Благодаря, господин председател. 2014 era o prazo estabelecido e aqui estamos, já em 2015, ainda a traçar. Целта е да имаме общ енергиен съюз. Тясно свързана с възможността да продължим да прилагаме стратегията за този тип проекти, които са от много добро качество и са важни за гражданите. Трябва да се вземат предвид обаче и фактите. Много често се вземат предвид националните интереси и те имат превес пред общо европейските интереси. Нека да ви припомня какво е положението с петрола. В момента говорихме за нови енергиен съюз в Европа. Моят въпрос е следният. Какво мислите за напредъка в областта на трансгранична свързаност по отношение на проектите от общ интерес? Европейската комисия се види по някакъв начин напредъка, който е свързан с крайно отдалечените райони. Тук мисля по-конкретно за Иверийския полуостров. Има много емисии на въглероден двуокис в света. А пък за производството на електричество все повече се използва шистов газ в Съединените щати а въглеродният двуокис води до сериозно замърсяване. А също времено има над 18 000 смъртни случая всяка година, свързана ни с замърсяването с въглероден двуокис. Как ми бихме могли да се справим с тези отрицателни елементи? Děkuji eh, za slovo a děkuji i panu místo předsedovi komise, protože si troufnu říct, že některé... Госпожа Конечна, благодаря господин председател. Господин заместник председател на комисията, има някои колеги, които не можаха да присъстват е, тук, въпреки е, някои ваши колеги, които не успяха да дойдат тук, въпреки че ги поканихме, така че се надявам, че ще можете вие да станете пример за тях. Поздравявам ви за смелостта да дойдете в нашата парламентарна комисия. Днес споменахте следното. В рамките на енергийния съюз основният проблем са високите цени на енергията. И факта, че хората трудно си плащат сметките. Какво смятате да направите по този въпрос? Има ли конкретни мерки, които разработвате в момента? Би било интересно да разберем какви са те. Говорихте по тази тема и през Комисията по промишленост. Говорите за Економиите могат да бъдат вкрадени в структурата на економиката. Как може да се направи така, че да няма разхищение на енергия? Що се отнася до е, разпределителната мрежа, например? Има как да се изградят електропреносните мрежи по-добре, включително и през граница. Това е добър начин за преодоляване на спирания на тока, които могат да се налагат, да кажем, в страна като в Чехия. А, където може да се окаже, че част от мрежата не е достатъчно добре реновирана. Благодаря. Господин Айкхаут има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Шевчевич, че сте тук, че искате да чуете позицията на парламента, че говорите за енергийния съюз. Високо ценим това. Ето ме тук, съм седно, виждате ли ме? Знам, да, трудно е да видите кой говори в такава голяма зала. По петте стълба ясно е, че няма да какво да спорим по тези пет стълба? Според всички това е логичен подбор. Но в края на февруари се надявам, че комисията вече ще а, включи в дневния си ред доста по-конкретни теми. Защото някакси, иначе ще се окаже, че енергийният съюз е нещо като световния мир. В общ план всички казват, че са за въпросите как да се постигне. И ако комисията действително възнамерява да е по-политическа в своята дейност, тогава нека да ви предложа три варианта за политически мерки. Първо, енергийният съюз трябва по-скоро да се применува и да се нарече енергиен и климатичен съюз, за да може енергийната сигурност да се обвърже с промените в климата и с борбата с тях. Надявам се, че комисията ще вземе това предвид, че има връзка между тези две неща и комисията ще продължи с своето първоначално предложение да има задължителни цели в областта на енергийната ефективност. И тук подчертавам думата за задължителни. Председателя Юнкер нееднократно казва, че иска Европейския съюз да е първи в областта на възобновяемите източници на енергия. Е как ще стане това, ако а, за 2020, 2020 година се задава целта 25% и после се залага растеж от само 1% годишно? Всяка държава членка, казва се в договора, сама определя своя енергиен микс – ако продължават държавите членки да наблягат само на този договор в на този член в договора, просто няма как да се говори за енергиен съюз. И така готов ли сте да откриете дебата по тази тема, а именно по темата, че ако искаме действителен енергиен съюз, този член лека по лека трябва да отпадне, иначе просто ще си говорим празни приказки. Благодаря и накрая, но не на последно място, госпожа, господин Перничини. Благодаря, господин председател. Тук съм, господин заместник председател. Нека да ви припомня, че множество научни изследвания показват, че емисиите по никакъв начин не отговарят с целите за намаляване, за свеждане на промените в климата в рамките на 2 градуса. от въглищата трябва да останат неизползвани и в земята. през следващия период, за да може да се постигне тази цел. Трябва да се интегрира инфраструктурата и да се съберат а, силите ни за преговаряне с трети страни на едно. Аз съм член и на делегацията за АКТБ. Едно от предложенията, които вече беше гласувано от парламента иска да се използват ресурсите от страните от АКТБ, особено тези от Африка, от държави членки от е, Европейския съюз. Т.е. по този начин да се намалят е, използваните изкопаеми горива тук в Европа, но също време да се увеличи експлуатацията на Африка. Надявам се, че е, няма да продължим по този дволичен начин. Давам думата на заместник председателя господин Шевчевич за първия кръг отговори. Заповядайте. Благодаря, благодаря господин председател. Доктор Лиза зададе първия въпрос. Е, ставаше дума за управлението най-вече. Е, ще се спра малко по-дълго на този е, въпрос, тъй като знае, че темата интересува по-голямата част от членовете на комисията. Е, необходима ни е много стабилна, много е, стриктно определена система за управление, за да изпълним е, задълженията, които сме поели в рамките на е, стратегическата програма до 2030 година. Това ще ни е, помогне е, да създадем една по-съгласувана политика. Това ще може да фокусира политиката ни върху най-важните елементи и да я направи предсказуема. Е, така че е, инвеститорите да са склонни да инвестират. Е, е, това е всъщност нещо, към което се стремим. Ние желаем повече инвестиции в е, възобновяемите енергийни източници, а за това е необходима регулаторна стабилност. Ние сме съгласни е, с, за това, че е изключително важно е, да насърчим да, инвестициите в тези е, сфери, за да постигнем е, напредък в бъдеще. И така, регулаторната стабилност е изключително важно условие, за да постигнем целите си. Е, и това е част от е, системата за управление. Необходима ни е система за управление, която ще стимулира регионалното сътрудничество. Е, някои от вас в този пръв кръг от въпроси всъщност говориха за това, че така понякога изненадваме нашите съседи, когато говорим за енергийна ефективност, когато говорим за някакви нови елементи в енергийната ни политика. Системата за управление ще ни позволи да постигнем целите, поставени от съвета през октомври, а именно най-малко 30% намаление на емисиите от со 2 и най-малко 27% възобновяеми енергийни източници, както и най-малко 27% енергийна ефективност. И естествено, изключително важна е целта за взаимовръзките в мрежата до 2030 година. Това е част от рамката за 2300. И така, необходимо ни е и съответното законодателство. Трябва да реформираме нашите е, правни актове в това отношение. Трябва да променим е, предложенията, които вече е, са подготвени, така че да внесем новите елементи в този сектор. Това се отнася до директивата за сградите, директивите за енергийната ефективност и така нататък и така нататък. Става дума за една пълна, амбициозна законодателна програма. Когато говорим за енергийния пакет, е, е, който до края на е, февруари се надяваме да можем да представим, съвсем точно в него ще трябва да упоменем какво точно желаем да постигнем чрез определено законодателство, какви ще бъдат действията по отношение на е, предприятията в това отношение, в този сектор, как смятаме да наблюдаваме е, и да управляваме по-добре инфраструктурата. Някои от вас настояват за, е, да кажем, е, преразглеждане на е, е, процеса на е, междинните прегледи, е, някои настояват за инфраструктурните проекти и така нататък. Всичките тези елементи ще бъдат включени. И когато сме вързали вече енергийния пакет, ще го свържим и с пътната карта от Париж става дума вече за, именно за тази екологична, климатична дипломация, е, която е, започна вече през декември и ще продължи. Е, естествено, че системата на интерконекциите на, взаимовръз... на взаимните връзки ще бъде изключително важна. Без съмнение за мен ролята на Европейския парламент е от решаващо значение и ви уверявам, че е, като ресторен комисар аз ще работя в тясно сътрудничество с парламента. Как е, да е, направим и нещата по-прозрачни и отчетността по-надежда във връзка и с 2020 година и целите ни и промените е, по отношение на климатичните изменения. Необходима ни е една система за докладване, една система за отчитане на е, предприятите мерки и постигнатите е, цели или резултати. Естествено и в рамките на отделните държави членки и на целия Европейски съюз ние желаем да имаме точна, надежна система за отчитане на е, действия, мерки, резултати и по този начин да можем е, да наложим и едни по-гъвкави е, действия в това отношение. Така ще можем, когато имаме една е, надежна система за отчитане за цяла Европа, е, да знаем съвсем точно къде трябва да се направи нещо повече, къде трябва да се насочат повече ресурси, повече усилия. Но, както ви казах, целият този пакет във връзка с Енергийния съюз ще включва естествено и много по-детайлни е, насоки за системата за управление. Ако ми позволите, ще коментирам и е, е, казаното от господин Гроте във връзка с пакета за управление на отпадъците. Да, ние имаме един списък от е, приоритетни действия за Европейския съюз. Е, е, този списък до голяма степен ще бъде обхванат и в новото предложение, което ще бъде по-амбициозно, Тоест, ще обхванем не само да кажем, управлението на отпадъците, но целият цикъл, като се започне от суровините, от производството, транспорта, опаковането, събирането на отпадъците, рециклирането. И това, в крайна сметка, ще ни е, доведе и до економии, ще доведе до намаляване на разходите, за транспорт, е, както и на намаляване на потребностите от е, транспорт и е, економии на енергия. Когато погледнете данните за е, е, енергетиката, ще видите, че е, производството на алуминий, е, е, да кажем, е, изисква определени инвестиции, определени разходи, но сме е, изчистили на базата на нашите наблюдения и анализи, че бихме могли да ги намалим с около 5%, ако обхванем целият процес. Господин Гроте, освен това, е, говори и за проблема с електроенергията, естествено изхождайки от ситуацията в Германия, но е, това е знак, че и в Европа можем да постигнем нещо по-добро в това отношение. Да, новия е, пазар е, на електроенергийния пазар. Е, това е, е всъщност в основата на нашето предложение. Ние желаем да ви е, предложим нещо ново в това отношение, как точно да организираме този пазар, как да се сътрудничи по-добре в отделните региони, именно по отношение на енергийните доставки и производството на електроенергия. Госпожа а, е, е, зададе е, въпроса. Предвиждаме нещо, за да подпомогнем новите прогресивни и на иновативни технологии, като даде конкретен пример с проект в своята страна. Да, аз сметам, че ние ще успеем да ангажираме в по-голяма степен в бъдеще научните изследвания и изследователската общност, за да постигнем именно качествена промяна в рамките на плана, за, плана Юнкер. Финансирането е естествено е важен елемент в този план. 27% може би ще бъдат разходите за е, инфраструктура 27%, да кажем, е, горе-долу, приблизително същият процент от е, общото финансиране ще отиде и за насърчаване на иновациите, на развойната дейност, на научните изследвания, както съответната част ще бъде отделена и за насърчаване на предприятията, на компаниите. Да, ние имаме е, в е, различни видове финансиране от структурните фонове, от е, европей... механизма за свързване на Европа, освен това в рамките на енергийната стратегическа енергийната стратегия имаме също възможности за финансиране. Как точно ще обединим всичките тези източници на финансиране? В плана Юнкер ще се опитаме действително да систематизираме нещата, за да можем да насърчаваме и да подпомагаме онези проекти, които носят добавена стойност за Европейския съюз. Но в това е, отношение ние се надяваме и на е, държавите членки, на техните анализи, на техните оценки, защото ако те смятат, че някакви проекти действително не водят до напредък е, и не са, така да се каже, е, обещаващи за Европа, би трябвало да ни дават съвсем ясни е, сигнали в това отношение. Няма нужда да поддържаме проекти, които не са жизнеспособни и не носят добавена стойност. Ето е, едно оценяване на проектите в този смисъл ще бъде елемент от програмата. Енергийните цени. Госпожа Конечна постави този въпрос. Естествено, че е, цените на дребно е, са важен елемент, е, но когато говорим за генериране на цените, разходи за производството, разходи за пренос на електроенергия, транспорт и така нататък, нашите цени не са чак толкова високи, но все пак са по-високи, три пъти по-високи, да кажем, отколкото при нашите трансатлантически партньори. Така че в това отношение ние ще трябва да помислим за разработването на насоки по отношение на възобновяемите енергийни източници, защото по този начин ще можем много по-добре да решим този въпрос в е, Европа. Е, екодизайна, е, етикетирането, обозначаването на, в енергийния сектор, това е една изключително важна част от работата в областта на законодателството. Знаете, че благодарение на именно тази директива ние успяваме да реализираме економии ежегодно, но същевременно, междувременно вече осъзнаваме потребността от промяна, от актуализация на тази директива. Бизнесът, компаниите, а също и потребителите на настояват за промени, които ще доведат до намаляване на емисиите от въглероден диоксид. Ние ще работим съвместно с ЕИБ, ще разработваме инструменти, които ще дадат повече възможности на общините, на местните власти да подпомагат и да насърчават проекти, свързани с енергийната ефективност на сградния фонд. Ето това е изключително важен момент е, е, в, е, надявам се, едно ново развитие на енергетиката в Европа. Е, Отчасти струва ми се е, е, отговорих е, е, на въпроса за това, ще има ли някакви е, нови директиви, някакви нови насоки. Не, ще има някои актуализации, ще има някои промени, но всичко това ще бъде в рамките на плана за действие и това ще бъде един комплексен документ, който на практика ние ще представим и като дипломатическия пакет в Париж е, естествено, ние ще е, говорим в Париж за това, което вече сме договорили тук на европейско равнище с държавите членки. Е, но след като сме свършили подготвителната работа и след като сме приели енергийния пакет в края на февруари. Е, господин Педичини е, е, последен зададе въпроси, свързани с цената на въглеводорода, на въглеродните емисии. Да, това необходим ни е естествено резерва за пазарна стабилност. Ще трябва може би да а, поговорим отново с а, членовете на вашата комисия, най-вече с а, тези от НП. мисля, че сме добре подготвени за а, следващите разговори и преговори по този въпрос, но колкото е възможно по-бързо ще представим нашето предложение за а, промяна на системата за търговия с емисии, тъй като това също ще бъде основата за водене на преговори в Париж с нашите партньори. Ние бихме искали да подадем един сигнал във връзка с цената на въглеродните емисии към нашите партньори, за да ги стимулираме и те да направят подобни стъпки. Благодаря ви. Благодаря. Преминаваме към следващия кръг въпроси. Моля колегите да се придържат към минута и половина при задаването на въпросите. Започваме с госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вие говорихте за единния пазар на енергия. На енергия. Казахте, че желаете да развиете е, процеса, е, известен под названието интелигентни градове. Да, това е важно, за да могат е, общините да предлагат нови е, услуги, свързани с транспорта, с интелигентното движение, с извозването на отпадъците, с е, светлината и осветлението. Сградите трябва да станат интелигентни, за да управляваме по-добре енергията. Необходимо е обаче тази хубава идея да не остава само на хартия – Знаете, е, че за да бъде тя конкретизирана са необходими финансови средства. Какво смятате да направите вие на ниво Европейски съюз, за да бъде съпроводено развитието на тези нови интелигентни мрежи в Европейския съюз с финансиране? Знаете, че голяма част от е, общините са със съкратени бюджети в момента и имат нужда от подпомагане. Какво възнамерявате да направите? Благодаря, господин Паулучи. Господин комисар, изграждането на енергийния съюз е, изисква е, да се мисли от позициите на вътрешния пазар. Искам да ви обърна вниманието на е, някои от проблемите, които съществуват в системата на, за търговия с емисии. Длъжни сме също да отразим в своите разсъждения и аспекта, свързан с промените в климата. И съместването на въглеродните емисии е, е, е много сериозен проблем за различните предприятия. Това е проблем, който пречи на предприятията да намалят разходите си. Трябва да сме е, наясно, че са необходими с енергии. За да не се допуска опоручаване на конкуренцията и на ефективното функциониране на вътрешния пазар, трябва да се въведат диверсифицирани системи, но трябва да се работи не на национално ниво, а на ниво Европейски съюз – като разбира се се отчитат и финансовите аспекти. Трябва да мислим и за това, какви последици имат нашите действия в национален план, да кажем, последици за брутния национален продукт. Необходимо е да се извърши предварителната работа, която позволява сътрудничество за постигането на целта вътрешен енергиен пазар. Как вие в комисията възнамерявате да постигнете тази цел? Госпожа Гърлинг. Аз се изказвам от името на господин Дънкан, който говори по тези въпроси от името на нашата група. Енергийният съюз трябва да гарантира движението на енергия и да помогне на страни като Великобритания да изнасят излишната си енергия. Вие ще се ангажирате ли да обнародвате доклад за постигнатия напредък до септември месец, за да преценим проекта за енергиен съюз докъде е стигнал и да се съсредоточим върху онези негови аспекти, които искат максимално бързо решаване и мерки? Благодаря, госпожа Мейснер. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател, е, благодаря ви за е, експосето, е, за начина по който представихте вашата програма. Моите въпроси са следните. Първо, енергийния съюз, енергийната инфраструктура. Комисарят Етенгер винаги е говорил за необходимостта да се свържи чрез енергийна инфраструктура юга с севера. Е, е, конкретно се предлага едно определено трасе. Е, хубаво би било да се говори естествено с държавите членки и да се потърси и подкрепа сред населението. Някъде трябва да минава това трасе. Правили ли сте нещо в това отношение? И е, вторият ми въпрос засяга дървения материал, дървесината. Има е, много е, дървен материал, дървесина е, в е, е, Европа и в сравнение с, е, да кажем, стоманодобива, е, тук има много по-добри условия за производство на дървен материал и така бихме могли на практика да използваме дървото като изолационен материал е, в много отношения то предлага редица предимства. Така че е, бих искала да попитам е, какво място сте отредили в общия енергиен пакет и енергийния баланс на дървото? Благодаря. Señor Sefcovic, por su presencia aquí. Le confieso que la música... Господин Хуаристи. Благодаря, господин Шефчович. Не зная дали пакетът, който много ми допада като название, може да бъде защитен и реално изпълнен, когато се стигне до реални проекти и реални пари. Вие говорите за енергийна ефективност, за предпазване от грешките, които може би ни очакват в бъдеще. И след това внезапно е, отварям вестника е, прочитам новини, е, че някое правителство иска да използва технологията фракинг и това някак не е музика за ушите ми, например. Това въжи за испанското правителство. Е, той иска да позволи използването на хидравличното разбиване върху хиляди хектари земя. Това е в интерес на големи компании и искам да питам какво мислите по този въпрос. Е, вие е, говорите, че трябва да се вслушваме в гражданите и в местните органи, но на практика държавите членки не правят е, това. Аз идвам от малък град в западната част на Испания. Никой за нищо не ни пита, камо ли да ни слуша. Дружествата, които прилагат хидравлично развиване, имат приоритет пред правителството. Тях слушат. Ние дори не ги познаваме, не знаем имената им. Е, искам да знам какво е мнението ви по въпрос за този вид методика. Yes. Благодаря, господин Турмес. Е, you, е, Благодаря, господин комисар. Мисля, че енергийният съюз може да се превърне в успех, само ако успеем да подкрепим видими проекти. Е, ние е, сега водим кампании за 50 милиарден фонд за енергийна ефективност. Вие споменахте градовете и тяхната интелигентност, е, проекти, с които да се доближим до гражданите. Но това е един аспект. Нашата енергийна политика да стане по-ясно видима чрез проекти, които са ясно разпознаваеми. Вторият аспект е различните държави членки да сближат енергийните си политики. За мен има три директиви, които съществуват и а, могат а, да допринесат за такова сближаване. А, директивата а, за а, енергия от възобновяеми източници е една от тези а, директиви. Има критики срещу е, нея, е, в смисъл, че тя е методически необоснована, че се е, слагат на едно място ябълки и круши. Трябва да знаете, че възобновяемите енергийни източници могат да донесат голям успех и не бива да се отказваме от тях, въпреки критиките. Второ, имаме законодателство за сгради с енергийно потребление е нула, но а, трябва да мислим, че това въжи за новите сгради. А 80% от сградите през 2015 година са съществуващи стар сграден фонд. Те трябва да бъдат а, така реновирани, че да станат енергийно ефективни. Трябва да се използва и член 87, както и също толкова важната директива за екопроектирането. Бихте ли ни казали а, какво мислите? А, това законодателство гарантира роля на парламента. Защото а, в някои други инициативи на комисията а, ние няма да играем такава роля. А, можете ли да ни а, обещаете, а, че а, ще а, работите по линия на тези директиви, така че правителствата да не могат да препятстват техните предписания след 2020 година? Sąjungos energetinė e, e, sąjunga yra. Господин Мазуронис, енергийният съюз е на практика гаранция за енергийната независимост. Това е изключително важно. Когато желаем да преодолеем непредвидимите енергийни монополисти, които не винаги предлагат е, е, надежност по отношение на доставките си като Русия. Естествено, трябва да се съобразяваме и с някои екологични аспекти. Какъв е потенциала на а, а, а, ни по отношение на а, намаляването на а, а, е, вредните емисии, увеличаването на а, растежа на зелената економика, възобновяемите енергийни източници и а, така да насърчим местните енергийни а, а, източници. Господин Балцо, благодаря ви. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател, Вие се срещнахте в Москва с министъра на енергетиката и с ръководството на Газпром. Знаете, също време много добре, че в средносрочен план не бихме могли да заменим с нищо доставките от Русия. Така че в е, е, средносрочен план би трябвало да е, помислим за диверсификация в държавите членки. Затова ще ви попитам как след нещата с Южен поток. Очевидно има пречки, които вървят по предвиденото трасе от началото до края. Как точно смятате да процедирате? Освен това, ще продължите ли да поддържате е, е, е, източния поток, където 51% от доставките на практика са от Русия и отново представлявате на зависимост. Когато Русия предвижда да измести трасето на Южен поток към Турция, как точно ще действате? Благодаря много, господин председател. Аз съм тук. Мога ли да задам въпрос на холандски, ако ми позволите? Комисии. Благодаря много, господин комисар. Много се радвам, че сте тук в нашата парламентарна комисия. Говорихме много за целите за намаляване на емисиите от въглероден двокис в економиката. Говорихме за цените на въглеродния двокис, говорихме за намирането на доброто равновесие, говорихме за това, че ни е необходима амбициозна реформа. Моят интерес обаче е свързан с непреките е, цени и разходи за тази енергия? Как можем да се справим с тези непреки разходи? В крайна сметка трябва да се говори и за някаква възможност за компенсация. Говори се да има хармонизирана система, да се направи всичко възможно, да не се допуска неравнопоставеност и неравенства. Какво мислите по този въпрос? Павел Поц, заместник-председател. Благодаря, господин председател. За истински енергиен съюз имаме нужда от едно условно, основно предварително условие, а именно да има мрежа за пренос на енергията. Това е ясно. Ако нямаме мрежа, няма как да имаме енергиен съюз. Всичко това означава, че трябва планирането по-скоро да е на общностен подход, т.е. съвместно държавите членки да работят, да има възможности за е, някои връзки, е, трансгранични връзки, да кажем Испания, Франция или пък при Балтийските държави и така нататък. А, какво може да се направи? Може би трябва нещо съвсем ново, за да се убедят тези страни, че е необходимо да се прилага общностния подход. За това е моят въпрос. Разполага ли комисията с някакъв нов натис, начин да убеди държавите членки, че общностният подход си струва? Иначе сме виждали и друг път пакети и работни програми, които обаче не са успявали заради, може би, заради натиска от страна на някои държави членки. Не знам. че това е моят въпрос, съвсем простичък. Госпожа Вишневска. Пани комисажо, вратам до квестия, която уж пана питалам. Благодаря, е, господин председател. Господин заместник председател, ще се върна на един въпрос, е, който съм задавала е, вече е, по време на изслушването е, ви, но вие не отговорихте тогава. Става дума за е, бъдещето на въглишните запаси в Европейския съюз и до 2030, но и в по-дълъг срок, до 2050 година. Е, държавите, които все още е, използват въглищата като е, енергиен източник, би трябвало да разчитат на известна гъвкавост, за да могат да ги включат в своя енергиен микс. И по този начин ще могат да проведат диверсификацията без прекомерно високи цени и то социални, без социалната цена да става прекомерно висока. Страните, които разполагат с запаси на въглища, в момента е, имат проблеми във връзка с е, декарбонизацията. Полската економика се задъхва. На практика е, нашата енергийна стабилност е под въпрос. Това, което се случва в Украина, допълнително осложнява ситуацията. Що се отнася до е, вашите виждания по отношение на енергийния съюз. Е, е, бих попитала, можете ли да включите в вашата програма и във вашия енергиен съюз, да кажем, едно чисто производство на въглища. По този начин ще се запазят някои от производствените центрове в Польша и ще запазим и заетостта или смятате, че нещата ще се променят? Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por agradecer ao Sr. Comissário a presença e a oportunidade que nos dá. Sr. Comissário, no último Conselho Europeu assumiu-se. A... Благодаря много на комисаря за това, че е тук, казва господин Мело, е, на последния съвет се говори много за енергийния съюз. Говорихме за процентите до 2030 година и така това са целите, които бяха прияти от съвета. Моят въпрос е следният. Какво ще се направи, за да може да се спазят тези цели? И бих искал да получа конкретен отговор от вас, защото... Седем от 12-те е, е, течни терминала, е, терминалите за газ биха могли на практика да заместят около 50% от доставките от е, Русия. Това е, е съществен е, дял е, на практика. При някои от държавите членки имаме една зависимост от е, руските доставки до 80 до, да не кажа 100% по отношение на е, доставките от е, газ и от петрол. И а, е, зависимостта а, е, а, от руските доставки действително е а, много голяма. Иберийския полуостров успя обаче да се справи именно чрез тези терминали. А, смятате ли, че по този начин можем да постигнем целите си? Йолайнен има думата. <clears throat> Благодаря, господин председател. Струва ми се, господин заместник председател, че енергийният съюз напомня за Mission Impossible. 28 е, е, страни с различни системи. Да, добре. Е, промените на енергийния пазар действително са много важни и трябва да ги следим. Но как точно ще предотвратявате, да кажем, едни късни последствия от някои от е, действията на, на определени държави членки е, на енергийния пазар, които може би ще се проявят след 30-40 години. Да, добре. И, и освен това, е, местните е, е, производители в е, регионите, госпожа Гростет говори за тях, е, какви са на практика възможностите за децентрализация по отношение на сътрудничеството, защото именно така всъщност ще можем да реализираме тази нова енергийна политика. Госпожа Суица. Hvala lijepo. Želim se zahvaliti povjereniku što je došao s nama razmijeniti stajališta. Искам да благодаря на комисария за неговото присъствие тук. Добре знаем, че енергията от източните страни е много скъпо. Става дума за това, че трябва да се диверсифицират нещата, но ам, трябва да се види какво може да се направи, за да стане това. На слайдовете, които ни показахте, не се видя Хърватия, въпреки че споменахте, че има 28 а, държави членки т.е. 28 различни правни системи, казахте вие. Та би било добре да включите и все пак, най-новата държава членка, и а, да не се забравя, че а, се позовават често държавите членки на онзи член от договора, в който се говори и за това, че всяка държава членка има собствен е, енергиен микс и сама решава какъв да е той. Това може да е пречка за развитието на зелена економика. Споменахте и енергийните мрежи, но споменахте и регулаторната стабилност. Това, което ме вълнува тук е как точно планирате да се постигне тази стабилност в законодателен смисъл, т.е. да има яснота, за да може да се постигне този енергиен съюз. И това трябва да стане сътрудничество между парламента и съвета и комисията, въпреки члена, който казва, че държавите членки имат собствен енергиен микс. Може ли да ни даде повече информация? Госпожа Каденбах има думата. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Vizepräsident, äh, Herr Vizepräsident Sefcovic, Sie haben... Благодаря, господин председател. Е, господин заместник председател на комисията, господин Шефкович, Шефчович, споменахте енергийния съюз. Говорим за неговите изменения и за стратегическите мерки и ключовите мерки, които могат да се приложат, обаче защо не говорите, а, когато става дума за тези а, измерения, за ядрената енергия? В Австрия ние сме противници на ядрената енергия. Тя не се включва в нашия енергиен микс и се опитваме да насърчим и другите държави да се откажат от ядрената енергия. В крайна сметка тя не е и чак толкова важна. Та моят въпрос е какъв ще бъде новият подход към ядрената енергия, защото има различни насоки, различни не особено ефективни подходи, а пък а, има и нови а, насоки, що се отнася до ядрената безопасност, за издадени от Европейската комисия. моят въпрос е, ще можем ли да очакваме ефективни разпоредби за ядрена безопасност и за радиационна безопасност и до каква степен смятате, че тези въпроси а, са част от а, правомощията на Европейската комисия. Господин Демесмакер има думата. Благодаря много, господин комисар. Политиката в областта на енергетиката се основава на принципите на устойчивост, на преносимост на енергията, енергийния микс играе важна роля. Трябва да се подхожда ре, е, реалистично и моят регион, фламандския регион на Белгия, избра да се съсредоточи върху геотермалната енергия – в много страни в Европа тази енергия се използва, да кажем, в Париж, в Берлин, а, по границата между фламандския регион и Холандия, така че може би не е лошо на европейско равнище да се подеме инициатива в, в, в областта на тази енергия. в Белгия често се сблъскваме с недостиг на енергия и за това се предвиждат подобни планове. Има просто недостиг в, в предлагането на енергията е, или е, търсене на прекалено много енергията, или иначе няма баланс между търсенето и предлагането. Е, сред нас са и депутати от Норвежкия парламент и се радвам, че те са тук, защото Норвегия има опит в тази област, а има опит и в електрическите автомобили. Господин Петерле. Председник, весел съм вашега настопа интерес. Господин заместник председател, господин Шефчович, много се радвам, че присъствах на вашата презентация. Енергийният съюз е необходимост. Той не е просто една възможност. Имаме нужда от него. Това е начина да управляваме своите енергийни ресурси. Вашият подход е насочен правилно. Имаме нужда от големи магистрални връзки в, електро... в мрежите за пренос на енергия, но не трябва да се забравят и по-малките, по-капилярни връзки. И нека да не забравяме триото селско стопанство, енергетика, околна среда. Слънцето трябва да може да е, грее е, във всяка ферма. Не всеки може да има 100 крави, но всеки може да си, трябва да може да си позволи е, слънчево генериране на енергия. А, намаляването на енергийните разходи за селските стопани трябва да са част от нашата обща селско-стопанска политика. Какво ще направите за това, господин заместник председател, за да може да се интегрират нещата? Благодаря. Grazie Presidente. Gli obiettivi energetici per il 2030 sono stati fissati Енергийните цели за 2300 вече са определени, но ние знаем, че това са ориентировачни цели. Целта за възобновяемите енергийни източници не е задължителна и същото въжи и за целите за енергийна ефективност. Засилването на е, снабдяването с електроенергия, е, стабилността е, в рамките на това снабдяване е изключително важна. Но как ще го постигнем на енер... европейско равнище, след като енергийният микс се определя на национално равнище? Има държави членки, които настояват да запазят е, атомните си централи, други настояват е, за енергиен микс, е, който да включи въглищата, трети залагат на зелената енергийна политика. И сега стигаме и до отношенията с Русия. Някои искат те да са интензивни и тесни. А Европейският съюз като цяло има е, затруднения в рамките на взаимоотношенията с Русия. И така, колегите вече говориха по тези въпроси. Въпросът ми е как на практика в рамките на Енергийния съюз вие ще се справите с тези доста значителни различия. Така че действително да се реализира този енергиен съюз, да не остане само като една хубава декларация и пожелание на хартия. Ще се спра и на още един въпрос. Проучването, използването на новата техника, как е, е, ще се осъществи това и в каква степен? Господин Пек, е, Скрек, извинете. Да, тук съм. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя господин Шевкович за всички негови усилия и за всичко, което прави в рамките на процеса на консултации с всички страни, с всички партньори в Европейския парламент включително. Що се отнася до е, е енергийната общност е, е, е, която влезе в сила в 2006 след подписването на съответното споразумение през 2005 година, трябваше да се постигне едно асоцииране на балканските държави с Молдава, с Украина, с Русия и така нататък но Европейския съюз също е част от е, договарящите страни в рамките на тази е, енергийна общност. Така че какво възнамерявате е, да правите по отношение на тези споразумения също време има редица електроцентрали, които се изграждат в рамките на тази енергийна общност, които не са свързани с нашите екологични цели, а някакси трудно се свързват с целите ни по отношение на енергийната ефективност. И още един въпрос. Как Харватия като държава член на Европейския съюз ще се справи с целите по декарбонизацията, при положение, че ние имаме атомна централа. Господин Ковачев. Уважаеми господин комисар, благодаря ви за представянето на вашата програма днес тук пред нашата комисия. В последните няколко години част от страните членки на Европейския съюз инвестираха в енергия от възобновяеми източници, дори преизпълниха поставените цели за 2020 година. В резултат на това цената на електроенергията за крайните потребители се повиши значително. Какво смятате да направите първо, за да остане атрактивна зелената енергия за инвеститорите и второ това да не се отрази на крайната цена? Какво смята да направи комисията и за да използва по-интензивно и координирано предвидените в законодателството мерки в тази насока, като например статистически трансфери и търговия с сертификати за държавите, които са изпълнили целите за възобновяеми източници. Как могат тези механизми да заработят по-ефективно? Благодаря ви много. Thank you very much. And now, Madame Dali. Госпожа Дали има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Шефкович, за това, че сте тук, за да обсъдим приоритетите във връзка с проекта Енергиен съюз. Вие говорихте за Енергийния съюз и сега при отговорите и а, а, в уводните ви думи споменахте иновациите и научните изследвания, но а, не се спряхте а, така а, подробно на тази тема. А, много ми се ще а, комисията да предвиди повече възможности за подпомагане на иновациите, на а, научните изследвания по отношение на а, преноса на енергия, по отношение на а, енергийния микс е, и се надявам, че ще има едни съществени действия именно за подпомагане на е, е, научните изследвания и то най-вече по отношение на възобновяемите енергийни източници както и във връзка с целите за е, енергийна ефективност. Ние разчитаме на нови технологии, ние разчитаме на альтернативни е, горива, е, така че да е, започнат те да се прилагат и на практика и да се използват в транспортните ми системи. Благодаря ви, господин Здани. Благодаря, господин е, председател. Господин заместник председател, благодаря ви за всичко, което казахте в началото на нашата среща във връзка с големите предизвикателства пред енергетиката на Европейския съюз. Енергийният съюз е от жизнено значение за Европейския съюз. И ние трябва колкото е възможно по-бързо да приключим с изграждането му като имаме предвид е, най-вече е, зависимостта от е, Русия и това, че не можем да предскажем действията на Русия. Много сериозно се тревожа, господин заместник-председател за политическата готовност, а също и за економическата готовност на някои от държавите членки е, в това отношение. Страхувам се, че не всички ще могат е, да постигнат е, целите и ще желаят да предприемат необходимите усилия. Не би трябвало да позволяваме да се подкопават е, е, общите ни усилия към създаване на една хармонизирана система. Е, в Унгария има редица подобни тревожни сигнали за това, че се диференцира прекалено много а, а, по отношение на различните предприятия. Имаше немалко скандали във връзка с а, а, ядрената централа в Унгария, с плановете на а, унгарското правителство. Така че а, насочвам вниманието на комисията в рамките на темата, която разискваме, върху а, декарбонизацията, върху необходимостта да е, постигнем енергиен съюз, който да се грижи и за надежните доставки на и снабдяване с електроенергия и на, за безопасността. Благодаря ви. Е, господин Дзориньо има думата. Е, благодаря, господин заместник председател. Ще ви помоля след като първо ви благодаря за това, че сте тук, за да разговаряте с нас, да отговорите на един конкретен въпрос. Нашия председател вече посочи, че е важно да се приложи един успешен стратегически модел. Нека да кажем сложен, комплексен модел. Все още предстои е, да бъдат уточнени някои от параметрите на енергийния съюз. Важни са естествено и е, въд, единния пазар, както и международните ни е, е, връзки. Но като че ли същественият момент е интелигентният пазар. Това естествено означава, че в рамките на целия енергиен пакет трябва да се създаде връзката между отделните държави е, е, и е, тези е, цели и тези е, действия, които се предвиждат в енергийния пакет, трябва да имат задължителен характер за всички. Инак няма да можем да се справим, естествено, с тази голяма задача. Да, 28 различни държави и тук е, също толкова различни виждания. Господин заместник-председател, желая ви е, успех и сили да отговорите на всички. Да, действително да се отговори на всички тези въпроси и различни виждания е голямо предизвикателство, но също времено аз съм много-много доволен от тази дискусия, която е обогатяваща и която ми дава възможност да се спра на редица аспекти. Нека да се спра първо на първия въпрос, зададен от госпожа Грост Гростет, а след това и госпожа Майснер и господин Пац зададоха въпроси, които са свързани на практика с същото, с мрежата, с така, подхода и е, то нерядко националния подход в момента към е, енергийната ни политика. Така че основното предизвикателство ще бъде просто да сменим тази тенденция и тази традиция, да се мисли в национални рамки и да започнем да мислим в европейски рамки. Е, когато се срещат е, министрите на енергетиката от държавите членки, е, е, ще установите, че е, също има е, немалко различия, но междувременно процесът на договаряне, на обсъждане на въпросите е много по-успешен, по-конструктивен. В това отношение, действително, е, може да се каже, че е, усещаме е, нещо много положително. Както при дискусиите между министрите, които отговарят за енергетиката, така и в дискусиите на министрите на финансите, когато се обсъждат енергийните цени, данъци и такси в връзка с енергетиката. Да, това е всъщност голямото предизвикателство и ние трябва да постигнем именно това общо европейско мислене. Говорим за е, интелигентни мрежи, за интелигентни градове. Е, е, градове. Е, ако не изградим е, е, интелигентните мрежи, просто няма да успеем за интелигентните градове. Да, имаше една много интересна презентация на а, а, компанията ABB, която работи именно в тази сфера. А, как а, действат в момента някои от тези интелигентни а, мрежи в а, някои от градовете има вече едни такива примери, и то добри примери с е, електродвигатели в някои от е, градовете, но също времено има и е, е, така, така да се каже и лошия пример. Имаме и спиране на е, подаването на електроенергия, имаме и е, blackout. Е, всичко това естествено би трябвало да се премисли отново. Въпросът е как точно да свържим отделните елементи в една интелигентна мрежа. Да, в Италия е, има е, 40 е, милиона квадратни е, метра, които са обхванати от една такава е, интелигентна мрежа и вече са разработени и съответните нови, иновативни, интелигентни технологии. Но как действително да въведем тези интелигентни мрежи, как да ги изградим, които ще облегчат много живота и на гражданите, и на предприятията? как ще създадем тези интелигентни градове, как ще е, постигнем и синергийния ефект, е, как ще е, гарантираме притока на енергия в интелигентните мрежи, как ще действа транспортът, електрификацията и така нататък. Е, големи предизвикателства, много сложни задачи стоят пред нас. И когато говорим за интелигентни градове, имаме предвид е, интелигентния транспорт е, в градовете, в рамките на тази концепция естествено става дума за електрически транспортни средства, такива, които се движат с електроенергия, защото това е чистата е, енергия. Някои от вас създадоха въпроси във връзка с енергийната ефективност, с сградния фонд, 80% от този сграден фонд е, е устарял. Да, е, ситуацията е деликатна. От една страна е, в това отношение има засилен интерес сред нашите кметове да се прави повече на европейско равнище, включително и от страна на комисията, но също времено от различни краища на Европа е, се чуват и гласове, които ни напомнят, е, че не бива да забравяме принципа е, на субсидиарността, защото става дума за местното равнище или за регионално равнище. А аз бих отговорил с да, защото ми се струва действително е, архаично и недопустимо 80% от гражданите на Европата живеят в е, тези 80% стари сгради от общия ни сграден фонд, но е, очевидно трябва да видим как ще използваме потенциала и този интерес и желанието на немалка част от кметовете да работят с комисията в това отношение. Председателя на Европейската инвестиционна банка може би ще ни помогне малко, ще поговоря и с него по тези въпроси, говорили сме вече. Има много интересни проекти в това отношение в България, в Румъния които ще продължим да проучваме. Те продължават да се развиват, но ще ни помогнат да намерим, може би, простичък, достъпен за всички инструмент в рамките на плана Юнкер, за да постигнем голямата цел интелигентни мрежи и градове. Да, от една страна болници, от друга страна училища, как можем да економисаме е, енергия, да спестим, но също времено има твърде много оплаквания за това, че цената на енергията расте. А, да, желаем е, обаче е, и все повече и големи, и просторни училища, и е, по-масштабни болници, които да предлагат необходимите условия. Тоест, това е свързано с по-голямо енергопотребление. Но ще ни е необходим естествено и финансова помощ, един определен капитал неизбежно трябва да е на лице, за да започнем да работим в този, с тази посока по програмата за енергийна ефективност и Европейската инвестиционна банка очевидно ще трябва да ни помогне. А, Енергоинтензивните е, е, индустрии. Това бе следващият въпрос. Естествено, е, в това отношение имаме много проблеми в Европа. Изтичането на е, въглерод, е, все повече емисии на е, въглеродни оксиди е, от е, именно тези енергоинтензивни е, производства. Е, е големият проблем. Ще трябва да предприемем съответните мерки, така че да се намалят тези емисии и ще продължим. Не, не само до 2020, но и след това. По поетия път. Да, важно е това добро споразумение в Париж, за да постигнем след това и споразумение на световно равнище. Е, необходими са ни е, съюзници в е, глобален мащаб. Да, става дума за един нов курс, за нещо, което можем да наречем новаторско, но е, то води до добри резултати единствено, ако има подкрепа и от останалите ни партньори е, в света. Така че е, е, много важно е да се е, приближат позициите ни в Париж. Важни проекти за енергийната сигурност, да, Северен поток, но същевременно и в Средиземноморието има хубави проекти в това отношение. Аз знае колко са важни тези енергийни ресурси, особено с оглед на трудните ни отношения с Русия и с Газпром. Естествено, диверсификацията е изключително важен елемент в нашата програма и така ще можем да купуваме по-малко електроенергия от други страни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 а не пряко с клиентите. Става дума за огромно количество, милиони кубични мет, метри газ, които те смятат да прехвърлят през Турция. А, няма как да стане това. Просто не е възможно. Ще има нужда от 15 а, допълнителни а, в Турция и още толкова в Южна Европа, като капацитет за прехвърляне на кубични метри. И така, мисля, че това изявление е доста силно формулирано, но няма да ни попречи да обсъдим нещата в по-реалистичен план. Междувременно трябва да работим по диверсифицирането, трябва да работим по доставките на нов газ, Южния газов коридор. Скоро ще работим с Баку, където ще има среща на страните от консорциума, за да се договори конкретен план за действие, за да може тръбопроводът да се изгради възможно най-бързо и за да може да има пряка връзка с европейската мрежа. Същото въжи и за газовата платформа за Средиземноморието, където има нови възможности за увеличаване на износа от Нигерия. Така че възможности е, от към източници на газ има. Въпросът е обаче да имаме единна позиция и да имаме а, гъвкава и солидна инфраструктура, казва господин Шевчевич. Трябва да показваме солидарност там, където има а, затруднения. Ние, като съюз, сме много по-силни, отколкото сме били по-рано. Господин Клод Турмес зададе въпрос, свързан с нашите законодателни планове. Аз а, отговарях за междуинституционните отношения по-рано и знам колко е важно сътрудничеството в Европейския парламент. Е, съвсем накратко, защото ще говорим за подробностите и по-нататък, когато представим пътната карта. Ясно, че трябва да се преразгледа законодателството в областта на възобновяемите източници на енергия, екоетикетирането, енергийната резултатност на сградите. Възнамеряваме също така да предложим и нова европейска стратегия за отоплението и инструмента за интелигентно финансиране за интелигентни сгради. Всичко това е само един, една малка част от онова, което ще ви предложим и се надяваме Европейския парламент да, да участва активно. Ще се прилага обикновената законодателна процедура, така че се надяваме да получим е, добра подкрепа от страна на парламента, защото е, трябва да се подходи амбициозно за изграждането на Европейен енергиен съюз. Ако ми позволите, ще реагирам и на още няколко въпроса, свързани с връзките между системите. Първите резултати всъщност ще ви бъдат представени още в края на феврари, където ще, когато ще има съобщение на комисията по темата. До 2030, разбира се, имаме амбициозна цел. Целта е да и за това трябва да работим, за да можем да я постигнем. Трябва да има по-добро управление на проектите. Трябва да има яснота какво се планира за коя страна, какъв напредък има, как можем да постигнем нещо, какво е проблемно, какво не е. И въобще, не може да се каже, че само националните перспективи доминират дебата. Трансграничното значение на този проект е подчертано тук и той трябва да ни помогне да продолем техническите и административни пречки. на енергийния пазар в Европа. Имаше и още един въпрос. От госпожа Каденбах за ядрената енергия. Ние, като пазители на договора, трябва да спазим договора, трябва да спазим члена, в който се казва, че всяка държава има право на собствен избор, що се отнася до енергийния микс. Също времено обаче правим всичко възможно да подобрим правната рамка за управлението на ядрената безопасност, на ядрените отпадъци, за консултациите и възможност и е, по-настоящем е, разглеждаме инвестиционните планове е, за нови проекти за атомни електроцентрали, за да може да сме сигурни, че тези централи са действително с най-високи технологии, с най-новите открития, за да се избегне сценария Фукушима след това, що се отнася до ядреното гориво, е много важно да се диверсифицират и източните на ядрено гориво. В един финландски проект, например, е направено така, че дори да има руски реактор, да има на разположение достатъчно добри технически спецификации, за да може горивото да бъде доставено и от други източници. И така, ако говорим за диверсифициране на доставките на енергия, трябва да говорим за това и в областта на ядрената енергия. Имаше и още един въпрос – енергийната общност. Много добре работим с генералния секретар на енергийната общност и вече казах, че енергийният съюз е съюз, който не спира на границата на Европейския съюз, защото страните от енергийната общност са част от процеса и те очакват да си сътрудничим добре. И ние бихме искали да насърчим приемането на европейските стандарти и европейското право и на техните вътрешни пазари, защото това е нещо добро за качеството на пазара и за по-доброто интегриране на съответните мрежи и на съответните страни към енергийния пазар на Европа. Няма да е лесно, но особено що се отнася до Украина, но ще се изтрува. По този начин ще помогнем и на Украина да премине от пълна зависимост от Русия към една модернизирана енергийна система, която да е много по-ефективна и е, от която да има по-малко емисии на въглероден двокис. Имаш още въпроси, но след да отговоря на всички въпроси, които получих, но не ни достига времето. Виждам, че ми давате знак, че съм надхвърлил времето си, така че ще трябва да спра до тук. Но благодаря много на всички за въпросите. Благодаря на всички, които участваха и очаквам с нетърпение да продължим да работим добре и за в бъдеще и да проведем тази дискусия и когато се приеме пакета за енергийния съюз. Благодаря. и Искам да ви благодаря за това, че дойдохте при нас. Сигурно ще очакваме срещ, срещата си с вас по-нататък много малко, защото вие вече сте готов да дойдете пред нас, а и скоро ще имате повод. Искам да благодаря за отговорите, които ни дадохте днес на въпросите, зададени от колегите. Прекъсвам заседанието незабавно за една минута, за да сложим край на дискусията с заместник-председателя и да започнем на време разискването по следващата точка от дневния ред. Colleagues, can we start the debate? Колеги, може ли да започнем разискванията, ако обичате? Следващата ни тема са разискванията по новата стратегия за горите и нови новите идеи за горското дело. Давам незабавно думата на докладчика, господин Гамбус. Президента, queridos colegas, es un placer и un honor. Благодаря, колеги. Удоволствие и чест е да представя това проекто становище, изготвено на основата на новия доклад за нова стратегия за горите в Европа. Надявам се, че след дискусии с различните групи ще бъдем в състояние да обогатим този текст. Защото това, което правим е важно за бъдещето на горите на нашия континент. Преди да премина към текста, искам да се спра на някои въпроси, които понякога се споменават, но са изключителни, но важни. 3,5 милиона души работят в този отрасъл в Европейския съюз и той формира близо 7% от съвкупния бруден вътрешен продукт. Естествено, тук трябва да мислим за опазване на околната среда, но не бива да забравяме, че секторът може да допринесе за излизането ни от кризата. И общността няма конкуренция в този сектор. Знаем, че е много важна ролята на държавите членки, но бих желал да подчертая и значението на местните органи и на споделената компетентност. El enfoque inicial que hemos dado a la opinión всички те трябва да работят в тясно сътрудничество помежду си. Необходимо е да направим необходимото за постигане на равновесие между изискванията за опазване на околната среда и економическите императиви. Ние искахме да обърнем особено внимание на устойчивото управление на горите на основата на е, принципи, които са по-характерни за горското дело в Южна Европа, отколкото в е, Северна Европа. Е, проблеми при нас са горските пожари те трябва да бъдат предотвратени. Това е водещ принцип. В противен случай губим много. Трябва да създадем агрогорски мерки, както по първия, така и по втория стълб на селско-стопанската политика на Европейския съюз. Трябва да мислим за плащания за онези земеделци или стопани, които извършват управление на горски масиви. Плановете за управление на околната среда не трябва и да налагат на стопаните допълнителни административни разходи. В противен случай хората могат да бъдат по-скоро стимулирани е да изоставят горите, отколкото да се грижат за тях. Необходимо е да акцентираме върху отговорното управление. Когато се представят планове за управление на горите, те трябва да дават възможност на различни заинтересовани да работят в горското дело. И то съгласувано с администрацията. Искам да кажа, че администрацията не трябва да пречи на желанието за експлуатация на горите. Защото тук се крият много възможности за създаване на зелени работни места, за стимулиране на устойчивото развитие на основата на близост и качество. Горите са възможност за запазване на богатството на нашата околна среда. Флора, фауна, богатства, е, природни богатства. Би трябвало да привличаме младите хора, да ги стимулираме да навлизат в горското дело, за да има приемственост в този сектор. Благодаря ви, госпожо председател. Това са общите насоки на моя проект доклад. Е, с удоволствие ще изслушам вижданията на другите политически групи. Предварително им благодаря. Благодаря и на госпожа Кестингер за нейния принос. Благодаря на докладчика. Сега можем да преминем към изказванията на работещите по доклада, господин Бренан. Благодаря. Благодаря на колегата за представения доклад по стратегията за горите и измененията, които е направил. Мисля, че можем да се съгласим с общата структура на доклада, но на някои места трябва да се акцентира. Например, ролята на горите за преодоляване на промените в климата, ролята на горите за създаване на работни места, нещо, което вие наистина споменахте. В момента горските покрит, горското покритие а, на Европа а, поглъща 10% от а, нашите емисии на въглероден двуакис. И а, би трябвало да увеличим а, това поглъщане от 40 на 45%, Например, Ирландия смята към 2015 година да увеличи от 10% на 18% за горските си площи. Такива планове имат и други държави членки. Колкото по-голямо е горското покритие, толкова повече въглероден двокис ще се поглъща от тях. Не мога да ви кажа точно какви са цифрите, но колкото повече гори създаваме, такива са научните изследвания, колкото повече работни места създаваме за поддържане на горите, толкова повече ще благоприятстваме е, климата и природата. Трябва да направим всичко възможно да използваме и дървесните влакна е, за е, продукти, които са екологосъобразни. Например, е, такива влакна се влагат сега в автомобилостроенето. Успоредно с поглъщането на въглероден двуокис от горите, бих подчертал и ролята им за създаване на работни места. Има и много други предимства наличието на гори, те подобряват здравето. Много хубаво е да се разхождате в гората, да яздите в гората, повишава се качеството на почвите. След няколко години през които е имало дървета в определен район, културите започват да растат с по-високо, по-добро качество. Освен това, знаем, че засаждането на дърветата, залесяването може да допринесе за намаляване на наводненията. Така че тук стои въпросът точно къде да се поставят акцентите. Трябва да се акцентира върху ролята на горите за ограничаване на промените в климата, върху потенциала за създаване на работни места и върху възможностите за новаторски форми на използване на дървесината. Бих казал, че най-добрият приятел на човека е дървото и това е, трябва да бъде изходният ни постулат. Благодаря сега, господин Дорфман. Tak for det, øh, og jeg vil godt øh, starte med at takke øh, <clears throat> ordføreren for det arbejde, han, han gør. Благодаря ви. Благодаря много на докладчика за работата, която е извършил. Приветствам стратегията за горите на Европейския съюз. Действително е, се налага по-добре да координираме нашия подход. Налице са различни е, политики на европейско равнище. Е, околна е, среда, ако щете дори енергетика, всичко опира в крайна сметка до по-доброто използване на горите. А горският сектор е всъщност след, да кажем, металодобив и хранително-вкусова индустрия, третият сектор, който дава най-много работни места на Европа и допринася най-много и за брутния вътрешен продукт. Е, така че е, ние е, желаем е, да запазим правомощията на държавите членки, не желаем пълна хармонизация. В никакъв случай не би трябвало всичко да се подвежда под един общ знаменател. Трябва да се запази и националната специфика в това отношение. Е, бихме искали да се включат в дискусията и представителите на а, е, а, е, горския сектор, както и собствениците на гори. Секторът а, може само да спечели, а, ако обменяме идеи и с тези хора. А, необходими са ни свежи, нови идеи би трябвало да се е, предвидят и е, нови е, програми за обучение, е, които да започнат и в училищата, за да е, засилим интереса към горите. Само така ще е, стабилизираме и ще засилим е, горския сектор. Само така ще бъдем конкурентно способни и ще бъдем в състояние е, е, да постигаме е, успехи и в е, биоекономиката на бъдещето. Да, необходими са оперативни планове за горския сектор и също времено в повечето държави членки Става дума за доброволни мерки, е, които се предлагат е, като альтернатива на е, стопаните на горите и на собствениците им. Господин Цаки Макин, а госпожа, извинете, Йетен Маки, Благодаря на докладчика Кампус за добрата работа. Неговият проект за становище е компетентен. Ние знаем, че горите имат и една емоционална страна и стойност. Всички ние обичаме да се разхождаме сред природата в горите. И също времено горите са източник на приходи. Това е економическата страна. Докладчикът е, настоява за спазване на принципа на субсидиарност, е, е, но също времено и координирането е много важно и обмена на добри практики. В средиземноморските държави съществуват специфични проблеми. Това са горските пожари. В други държави горите се унищожават по други причини. Да, дървото е по-добрият приятел на човека от кучето и аз съм съгласна с този принцип. Дървеният материал е много ценен е, материал не само в строителството, но и е, в много други сфери на приложение. И именно в тези е, трудни времена на криза ние би трябвало да използваме е, горите, които могат да ни дадат допълнителни постъпления за е, бюджета и е, да създадат допълнителни работни места. Необходима ни е една много добре премислена, разумна стратегия за развитието на горите, за развитието на горските райони. Има цели страни и народи в Европейския съюз, които зависят от състоянието на горите. И е, там отговорността за горите е много голяма, а глобалната отговорност на Европейския съюз е, е, е безспорна. Всички ние трябва е, да споделим тази отговорност. Най-важният въпрос е да опазим горите и да ги използваме разумно опазването и използването на горите не са в конфликт помежду си. Не, напротив, те взаимно могат да се допълват. Дървеният материал от горите може да се използва в полза, в интерес на хората, но дървеният материал трябва да се добива също по един много премерен и разумен начин. Благодаря. Жакилан. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Kampukselle hänen tasapainoisesta työstään. Suomalaisena metsän keskellä ikänsä kasvaneena. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашия докладчик за проектостановището. становището. Е, ние държим много на горите. Е, гората е, е зелена, а зеленото е в кръвта ни. За нас гората никога не е била само източник на дървен материал, на дървесина. Гората е мястото, в което се чувстваш най-добре и като човек, а там се чувстват най-добре и животните. Гората е част от европейската култура. суровините, е, материалите, които добиваме от е, горите, е, не се ограничават само до дървото. Гората произвежда много други продукти. Тя ни предлага много екологосъобразни решения и за енергетиката и за строителството под формата на дървен материал и за много други сектори. И Европейския съюз е, до този момент е успявал да балансира добре е, различните аспекти. А това е, действително е трудна задача. Би трябвало да говорим за принципните положения е, в стратегията на Европейския съюз, но да оставим решенията на национално равнище. Принципът на субсидиарност е изключително важен в този случай устойчивото стопанисване на горите за Европейския съюз е изключително важен въпрос и за това на европейско равнище ние се нуждаем от една рамка. Европейския съюз би трябвало да покаже че осъзнава своята отговорност е, както по отношение на горите на своята територия, така и по отношение на развитието на горите в целия свят. Ние трябва да опазим горите, да защитим горите, да е, поставим на преден план устойчивото е, развитие на горите, защото нашата отговорност пред цялата планета за планетата и пред идните поколения е голяма. Ние носим отговорност за горите в, цялата, в целия свят. Това е нашата обща отговорност. Благодаря ви. Следващият оратор е господин Мацуронис. Благодаря. Ира, itin пожиджаме ir nuolat veikia. Горското дело и свързаните с него сектори са много уязвими и те могат много лесно да се повлияят отрицателно от промените в политиката. Затова трябва по-добре да съгласуваме своите действия, тяхното единство на политическия фронт. Новата стратегия трябва да обхваща цялата верига на стойността в горското дело, включително до пускането на различни продукти на пазара. Това трябва да е основният принцип. Рационалната употреба на горските ресурси може да бъде постигната чрез по-добър контрол върху зоните на сеч и чрез прилагане на съответни мерки. Ако искаме стратегията да бъде добре изпълнена, се нуждаем от план за действие в дългосрочен план. И трябва да се обърне особено внимание на балансираното използване на горите чрез създаването на допълнителна стойност. Трябва да се предприемат и мерки за подпомагане на собствениците на частни гори, както и да бъде създадено правно основание за прилагане на еднообразни принципи на управление на горите. Частни субекти трябва да имат възможност да участват на равна нога в управлението на горите. Друга задача е да се гарантира най-голямата социална и економическа полза от използването на горите. Благодаря. Приключихме с докладчиците в Сянка. Преминаваме към следващите оратори. Давам думата на госпожа Гарсия Перес. Благодаря. Разбира се, аз съм съгласна с много от изразените ми. Soy consciente y изразени от изказалите се колеги. Знаем, че не можем да създадем обща политика за горите за целия Европейски съюз, но пък нищо не ни пречи по-богатите страни да покажат известна солидарност по-бедните страни, където горите страдат от суша, горски пожари и промени в климата. Надявам се, че тази конкретна стратегия ще се превърне в поредица от конкретни мерки за опазване на горите в дух на солидарност. Това, което не бива да допускаме, е просто да е, правим формални е, планове за управление. Особено в Средиземноморието има големи проблеми с обезлезяването, с изоставането на горите. Трябва да е ясно кой имот, чия собственост е. За да не стават горите жертва на вредители и спекулации. Много важно е да се говори за биомасата, за създаването на работните места, също така, но това изиска компетентно управление на горите. Затова съм съгласна с аргументите на господин Гамбус и на госпожа Кеслингер. Надяваме се, че е, членовете на комисията ще поемат отговорността за разписване на такива мерки за опазване на горите, които отговарят на тяхното състояние и потребности. Госпожа Еви. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за много добрия му доклад. Смятам, че нашата комисия трябва да подчертае е, някои важни аспекти, свързани с управлението на горите. Е, сигурни сме, че е, стойността на природните ресурси ще допринесе за повишаване на нивото на защита. Такова повишаване е задължително. Трябва също така да се актуализират и услугите, които предлагаме в горското дело, за да се подобри опазването на природните ресурси. Задължително е да има система на защита. Стои и въпросът за поглъщането на въглеродния двуокис, както и въпросът за опазването на земите и изясняването на тяхната собственост. Водоносните пластове също трябва да се имат предвид, както и биологичното разнообразие и хабитатите, които съществуват е, в горите и ролята на хората за промяната на тези хабитати. Биоразнообразието е от фундаментално значение за хората. Също така трябва да се е, борим с биоцидните средства, е, които много допринасят за отежняване на последиците от промените в климата. Горите играят важна роля в мрежата Натура 2000, както и в някои други европейски програми. Някои от политиките на Европейския съюз е, и това засяга използването на биовъглероди и поглъщането на емисии на въглероден двуокис. Следва да, нам... да намерят решение не само в Европейския съюз, но и е, в сътрудничество с неговите съседи, тъй като замърсяването, например, а и някои други проблеми имат презграничен характер. Просто голяма част от проблемите в природата изискват съгласуван подход от голям брой държави. Господин Торвалд. Благодаря, госпожо председател. Дискусията е много интересна, тъй като съм сигурен, че ние всички имаме различен опит с горите. Има една много хубава история. Е, и холандският дипломат се обръща към фински дипломат и го пита, колко гори имате вие в Финландия? За един финландец този въпрос е напълно неразбираем, защото в Финландия горите не се подават на преброяване. аз ако е, изляза от къщи и тръгна на разходка в гората, може би ще вървя все през гора през следващите 200 км. И за това финският дипломат от е, моята история не могъл да отговори на въпроса и тогава холандецът казал с известна гордост. Ние имаме 18 гори в Холандия. Good for them, but you always... Това е много хубаво, обаче като чуете тази история, е, оставате впечатление, че около тези 18 гори има водлива е, тел. Това наистина е така и може би е основателно. Тъй, че е, трябва да мислим по-масштабно, когато говорим за стратегията за горите. Трябва да си дадем сметка, че в различните държави под гора се разбира нещо различно. Някои добри мои колеги говориха за начина по който възприемат горите в източната част на Финландия. И това, което те възприемат като гора, може би е съвсем различно от моето възприятие, макар че аз съм сънародник на тези колеги. А, така че не а, говорете а, на финландците за това какъв размер гори или какъв брой гори трябва да бъдат защитени от Европейския съюз. Нека просто горите продължат да съществуват за нас. Thank you. And uh, now I give the floor to the commission. Благодаря. Искам да дам думата на комисията. Thank you, Mrs. Благодаря, госпожо председател. Накратко ви желая да благодаря на всички изказали се на комис... от комисията. Стратегията за горите, внесена от комисията, наистина е ориентирана към цялостен подход към управлението на горите с цел от тях да се изличат общи ползи чрез интегриране на външни и вътрешни аспекти и работа по цялата верига на стойността. Е, подчертава се, че има е, отговорност за всяка държава членка в съответствие с принципа на субсидиарност, но могат да бъдат предприяти и мерки на ниво Европейски съюз. Признава се, че извън продуктивните си функции горите съдържат много ценни екосистеми, които носят социална полза. Това бе споменато и от почитаемите членове на комисията. Хабитати за ценни видове животни и растения, облъщане на въглероден блок, изпречистване на горите, филтриране на водите, туризъм и почивно дело също са свързани с горите. Затова е много важно е, в всичко, което правим гори, за горите, да изхождаме от е, идеята, че те са ограничен ресурс и има биологични предели тяхното използване. В противен случай те ще претърпят деградация в резултат на нашата дейност. Стратегията дава възможност за устойчива биоекономика в е, Европа, но не бива да забравяме, че кризата постави пред големи затруднения всички отрасли, е, свързани с биопроизводството. Е, от една страна горите могат да поглъщат е, въглероден двуокис, но от друга страна са силно изложени на промени в климата. Сега сушата, наводненията, пожарите засягат горите много по-широко, отколкото преди. И за това трябва да мислим за защита на горите и използването им съобразно с местната специфика. Комисията с много голямо внимание ще разгледа предложенията на парламента, както по време на дебата, така и в окончателния текст на е, резолюцията е, на основата на становищата, които ще бъдат изразени в Комисията по околна среда, Комисията и и Комисията АГРИ. Председателят, благодаря. Сега давам думата на докладчикът за обобщение. Примерно, я creo que es obligado agradecer las buenas palabras que se me han благодаря е, на първо място е, на всички, които е, казаха добри думи за проекто становището, което съм подготвил. Винаги съм се стремял да търся равновесие и в този случай това бе целта ми. Още повече, че в началото, така да се каже, е, е, си дадох сметка, че започваме с нещо ново, че страницата е абсолютно празна и че е, разликите в е, е Европа са големи. Е, не можем в никакъв случай да е, постигнем нещо хомогенно, тъй като реалността е различна. Със сигурност горите в Финландия са по-различни от тези в средиземноморските държави и тези в Нидерландия. Именно за това да бе много важно да балансираме добре нещата. От една страна горите са инструмент за създаване на работни места, за борба срещу климатичните промени, за по-добра економика, но също време трябваше да се съобразим и с тези различия, с хетерогенността в е, е, Европа. В този смисъл колежката Гарсия говори много е, ясно за спецификата в Европа. Така че хетерогенна е реалността, хармонизацията или подвеждането на всички и всички гори под един общ знаменател са просто невъзможни. Плановете за стопанисване, за управление на горите в никакъв случай е, е, не би трябвало да ни е, налагат определени ограничения. Не трябва да ни помогнат да се преборим с пожарите, доколкото е възможно да наложим един по-екологосъобразен, по-щадящ начин на стопанисване и управление. Е, да, в някои случаи е, горите, е, които да кажем не се опазват добре, не се защитават добре или просто собствеността се променя, стават именно жертва на огъня. И в крайна сметка ние ги губим. Те не могат да ни бъдат полезни. Много важно за нас е да запазим горите, да ги запазим чисти, да ги запазим в състояние, в което те да ни помогнат да се борим по-успешно с промените в климата. Много се надявам, колеги, че с ваша помощ в резултат на тази дискусия и на някои изменения ще можем да постигнем едно много добро и уравновесено становище. Благодаря. Благодаря на господин Гамбус. На 8 февруари 12 часа край на срока за внасяне на изменения и след това в края февруари ние ще гласуваме по тук в нашата комисия. А сега не ми остава нищо друго, освен да пожелая на всички приятна вечер след този усилен ден. Благодаря ви.